So, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, уважаеми колеги, много ви моля да си приготвите картите за гласуване, да ги поставите в апаратите и да започваме с гласуването. Променихме дневния ред. Първо ще гласуваме възражението съгласно член 88, изисквания за екопроектиране на водо... подгреватели и топлоакумулиращи резервуари за гореща вода. А, точка 9 си остава така. Продължаваме с, с 10 точка индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта. След това точка 11. Уточняване на разпоредбите относно грави, графика. А парниковите газове, флоросъдържащите парникови газове, ги изтегляме с една точка напред. Това е Einspruch der genannt nach Artikel 88. Значи сега гласуваме възражението, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 51 dagegen. I made a mistake. <laughs> I made... Телят Only Karl Schlüter ist a Thema. No, no, no, no, no. Само Карл Шлютер е за, очевидно. Das ist manchmal das Problem hier. Das Bedienen der Понякога проблемът е в обслужването на самите апаратчета за гласуване. Добре, отбелязваме си, че Карл Шлютер без да иска е гласувал по този начин. Преминаваме към следващата точка, девета. Гласуваме анблок. Това е резултатът от тристранните преговори. Начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 54 за, 2 54 за, 2 против. Прието е. Продължаваме. Gut. Dann geht's weiter. Продължаваме с доклада на господин Шимански повторна индустриализация в Европа. Започваме с изменение 19. За, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване за 20. Начало. Гласуваха ли всички? ЕНП има един глас повече. Двама повече. Казах повече, не по-малко. Край на гласуването. 31 за, 27 против, 1 въздържал се, приема се. 21 за. Против. Въздържали се електронно гласуване, начало на гласуването за 21. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. ЕНП има един глас повече. Ще има ли любезността някой от колегите на ЕНП да си извади картата от машината? Добре, 21 е прието. 31 на 29. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване за изменение 23. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Електронно гласуване за 37. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 25 за. Против. Отново ще трябва да проверим електронно. 25. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 26. За против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение едно за, против, въздържали се, приема се. 28 разделно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с консолидирано изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, против, въздържали се, приема се. 41. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 за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 Компромис 3 за против, въздържали се, приема се. 57 за против, въздържали се. Не е ясно. Още веднъж 57 за против, въздържали се, приема се. 58 за против, въздържали се, не е ясно. Електронно гласуване за 58. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Шестдесет и две за против, въздържали се, приема се. Седемдесет и едно за, против, въздържали се, отхвърля се. 72. Искате да проверим 71. Добре, електронно гласуване, начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за. Против въздържали се, приема се. 77, 78 и 79 анблок за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме 83 електронно гласуване. 83. Гласуваха ли всички? Е, НП. Отново с двама повече. Край на гласуването. Приема се. 84 за. Против. Въздържали се. Само 10% от колегите участваха. Електронно гласуване за 84. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 85 и 86 амблок за против въздържали се приема се 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Проверяваме за втора част на 92 електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. 99 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултатът. 99 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? ЕНП отново с двама повече. Приема се. 101 за. Против. Приема се. 103. 103. За. Против. Въздържали се. Приема се. 104. Раз... Отпада. 105 отпада. Продължаваме направо с 107. За. Против. Въздържали се. Приема се. 109. За. Против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 weiß nicht, sollen wir eine kurze Sitzungsunterbrechung? Може би трябва да прекратим за малко. Смущават ни. Седем за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 и 10. Гласуваме ги анблок. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 отпада. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против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 54 за, 7 против, 5 въздържали се. Честито на докладчика. Преминаваме към доклада за флуоросъдържащите парникови газове. Jetzt starten wir die Abstimmung zu den F-Gasen. Преминаваме към първото консолидирано изменение. Едно за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, добре, електронно гласуване. Говорим за флоросъдържащите газове. Тази сутрин, колеги, уточнихме. Опитвам се още веднъж да се изкажа. Днес сутринта променихме дневния ред в началото на гласуването. Ви казах как ще гласуваме. Сега гласуваме доклада за флоросъдържащите парникови газове. Надявам се всички да държите пред себе си правилния списък. Консолидирано предложение 1 електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? ЕНП сега пък има трима души повече. Zwei? Es sind zwei zu viel. Двама души в повече гласуват. Да прекъснем ли за малко на заседанието? Сега остана един повече. Es ist ein EVP. Noch... Продължава да има един депутат от НП повече. Господин председател, може ли за малко да прекратим заседанието? За колко време, Рихард? Три минути. Прекъсваме за три минути. So, die Sitzung wird... И така подновяваме заседанието. Сега, да, трябва ли да чета списък кой е член на комисията и кой е заместник? Е, много се радвам, разбира се, винаги да се запознавам с нови лица. Ich glaube, jetzt können wir wieder starten. Надявам се, че вече можем да започнем. Втори опит правя. Гласуваме флоросъдържащите газове, консолидирано изменение едно електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Е НП отново има двама души повече. Какво Трябва ли да чета списъци на членовете и заместник членовете на тази комисия? Искате ли? След като ви е толкова трудно или все пак ще успеем да се справим? Чудесно! Правя трети опит. Флоро съдържащи газове, консолидирано изменение 1. Електронно гласуване, начало. Haben alle abgestimmt? ли всички? Край на гласуването. 42 за, 21 против, нито един въздържал се. Тогава преминаваме направо към 86 за, против, въздържали се, не е ясен резултатът. Електронно гласуване. 86 електронно гласуване. 86 електрониш. Хам alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 89 за. Против. въздържали се. Трябва да проверим електронно гласуване за 89 начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 33 dafür, 29 dagegen ist somit angenommen. Приема се. Гласуваме блок от 87 до Тран 10. За, против, въздържали се, приема се. 93 и Тран 11. За, против, въздържали се, приема се. 92. Es war angenommen.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 против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, да проверим 107 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 108 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 108. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 109 за. Против въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Тран 12 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се. Да проверим 116 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 117 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме 117 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 119 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 118 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121 за. Против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 въздържали се, отхвърля се. Проверяваме електронно анблок 127 и 129. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Честито. 128 и 13 отпадат. 130. За против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 135 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134. Добре, проверяваме 133, начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 35 против. Отхвърля се. 134 за. Против. Приема се. Тран 14, 15, 10 и 136 за. Против. Въздържали се. приема се. 11, 137 и 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, против, въздържали се. Проверяваме електронно гласуване за 140. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 143 за. 143 за. Против сега. Отхвърля се. 142 за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване за 142. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 145 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, приема се. Някой отпадат и отиваме на 21 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 5 за, против, въздържали се, приема се прескачаме доста, което е много хубаво. И отиваме на 14-та страница, 217-то предложение. 217-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 216. За. Против въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се, приема се. 220 и Тран 25 за, против, въздържали се, приема се. 21 и Тран 26 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се. Не е ясен резултатът. Електронно гласуване 222. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 224 за, Председателят се поправя. 223. 223 за. Против. Въздържали се. Приема се. 224 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. with slide. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пак прескачаме. Отиваме на страница 19, консолидирано изменение 4. Намерихте ли го? За. Против. Въздържали се. Приема се. От отново прескачаме консолидирано изменение 3 на 21 страница за против, въздържали се, приема се. 285 за на 22 страница 285 за против въздържали се не е ясно. Електронно гласуване за 285. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 284 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверяваме 284. Haben Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Струваше си. Много благодаря на Бас Айкхарт. 34 отпада. 286 за. Извинете, 292 се поправя председателят за. Против, въздържали се, отхвърля се. 293 за, против, въздържали се, приема се. 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. Две идентични са следващите. Тран 38 и 307-308 за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се. Приема се. 310 за. Против. Въздържали се. Приема. приема се. 311 за. Против. Въздържали се. Приема се. 313 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим начало на електронно гласуване за 313. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Триста и четиринайсе и Тран 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. 315, Тран 51 за, против, приема се. 316, Тран 42 за, против, въздържали се, приема се. 318 за, против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отиваме направо на страница 35-та. 413 за. Значи това е в моя списък 35-та страница. Изменение 413. Намерихте ли го? Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 414, тран 45 за, против, въздържали се, приема се. 415 за, против, въздържали се, приема се. След това гласуваме анблок от Тран 46 до Тран 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57. За против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се. Проверяваме. 59 електронно гласуваме. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 39 за, 29 против. Приема се. 60 и Тран 1 идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Край на гласуването. Е НП пак е с един повече. Гласуваме отново за 77. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? ЕНП отново с един повече. Сега вече край на гласуването. 44 за, 24 има против. Приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Приема се. Добре, ще проверим за всеки случай. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 35 за, 33 против. Приема се, значи. 81 и Тран 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. И окончателно гласуване на така измененото становище. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 48 за, 19 против, 1 въздържал се. Второ електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 47 за, 18 против. Законодателната резолюция е прията също. Честито на докладчика Бас Айкхол. И отново на въпроса дали да се започнат преговори по член 70. Виждам да кимате отвратително. Трябват ни 35 гласа. Днес сме в пълен състав така че на електронното гласуване това трябва да проличи. Начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 49 за, 16 против, пълно мнозинство. Честито на Бас Айхор. Bitte noch nicht den Saal verlassen. Моля ви не напускайте. Всички са приканени да продължат да участват в гласуването. So, bevor wir in die Abstimmung zum sogenannten Backloading преди да започнем гласуването относно графика на търговете с квоти, да ви обясня процедурата. Според правило 157, изменения 23, 36, 54 и 62 са недопустими. Не са допустими. Имам, имаме няколко телевизионни канала тук е, така че тези изменения се оказват недопустими. Госпожа Кордова. Благодаря, господин председател. Искам да имаме поименно гласуване по изменение 21. И искам да кажа, че още през пролета се борих против процедурата за приемане на първо четене, защото исках целият парламент да има позиция относно така наречения баклодинг, отлагането. Виждам сега, че резултата няма да отрази позицията на целия парламент и резултат в пленарна зала през април го показа. Като докладчик в сянка е, искам да кажа, че гласуването днес не може да връзва ръцете на парламента в пленарна зала. Трябва да го кажа откровено, за да може никой да не ни обвинява след това. Като докладчик в сянка трябва да кажа, че нашата група не си е променила позицията. За нас баклоудинга е приоритет и общо взето сега живота ми като докладчик сянка е доста осложнен. Рихард Зебър. Рихард Зебър, заповядай. Искам да кажа, че колегата не говори от името на групата Вчера започнахме официално формиране на становището си и Имахме гласуване, следващата седмица ще имаме окончателно становище на политическата група. Това, което чухте, не беше от името на групата. Председателят благодаря на Рихард Зебер. Съгласно правило 195 може да бъде поискано, поименно гласувано. За целта 18 колеги трябва да станат на крака. Кой е за? Erheben. Моля, ставайте на крака, не с ръка. Haben so viele? Wir haben 18 Stimmen. Във всички случаи се събраха 18 съгласни, т.е. можем да започнем поименно гласуване. Трябва да решим въпроса технически. Und zwar jetzt kann's losgehen. Можем да започнем с поименното гласуване по изменение 21. Само по 21. Целият блок до съображение 3. Е ЕНП има отново трима души повече. Трябва ли да се упражняваме? Все още двама са в повече. Един в повече. Браво, сега се получи точно. И започваме електронно гласуване по именно. Е, НБ пак е с един повече. Какво правите, колеги? Алде пък сега с един повече. ЕНП продължава да е с един повече. Е, НП продължава да е с един повече. Не можем да проведем гласуване, ако в него участват прекалено много хора. В момента ЕНП е с двама души повече. Einer zu viel. А, един повече остана от НП. Продължават НП да са с един повече. 24 сеца хамзи. Имате 24 места. Разберете се кой ще гласува. Кой от заместниците или новите лица.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 So, jetzt. И така. Бройката излиза в момента. Край на гласуването 44 ма против, 23 ма за, 1 въздържал се. Haben wir Ja, den Ausdruck haben wir, so dass es alles Имаме разпечатка, значи всичко си имаме черно на бяло, кой как е гласувал и можем да продължим. Консолидирано изменение едно направо електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Консолидирано изменение едно. Край на гласуването.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 Край на гласуването. 36 против, 31 за, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 не го гласуваме. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се. 38 електронна проверка. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 39 за. 39 за, 28 против. Приема се. Продължаваме с 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано изменение 2. Направо електронно го гласуваме. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 47 за, 19 47 за, 19 против, 1 въздържал се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме електронно 52. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 33 за, 25, 35 против, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4... Добре, да проверим 47. Начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 49 за. Таги. Против. Въздържали се. Електронно гласуване за да бъде ясен резултатът. Край на гласуването. 37 за, 25 против, 2 въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се. Не е ясен резултатът. Гласуваме електронно 56-то изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 за, 42 против, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се 58 за, против, въздържали се, отхвърля се 60 за, против, въздържали се, отхвърля се 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приключихме гласуването. 59 искате да проверим. Добре. Проверяваме 59. Електронно гласуване начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. С това приключихме гласуванията за днес. Благодаря на всички, благодаря на всички колеги. Не ни беше лесно да работим по този доклад. Сега докладът влиза в пленарна зала без възможност да се внасят повече изменения. Ще се гласува на, цяло, на следващото пленарно заседание. Благодаря на всички за готовността да сключват компромиси. Благодаря.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 Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt... Уважаеми дами и господа, нека да запазим тишина, защото имаме още точки в е, дневния ред. Искам да продължа по дневния ред. Моля у нези, които искат да напуснат, да го направят по-бързичко, за да могат другите да се съсредоточат. Благодаря. Продължаваме с 13-та точка от дневния ред. Докладът за изменение на директивата относно качеството на горивата и на директивата за възобновяемите източници за и непреки промени в земеползването. Докладчик е Корин Лепаш. Имате думата, госпожо Лепаш. Мерси, мадам ле, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, тази тема не е чак толкова актуална, колкото замразяването на квотите, но без съмнение тук се засягат много различни теми. Внесени са повече от 500 изменения към този доклад. Днес ще се опитам да предложа компромиси. Имахме два текста. Единия беше свързан с качеството на горивата, а другия свързан с намаляването на парниковите газове и използването на енергия от възобновяеми източници. Знаете за целта до 2020 година транспорта да бъде захранван с горива от биоисточници. Не казваме агроресурси, казваме биоресурси. Имаше големи дебати по темата. 10% трябва да се падат на тези агрогорива. Това са първо поколение горива, които се основават на а, растенията, най-вече биодизел, биоетанол. Това са горива, които са на основата и на алкохола. От 2009 година имаме един прият текст – и там се казва, че трябва да отчетем ефекта адък, Това е френска дума, а с други думи НПЗ или непреките промени в земеползването. Казахме, че комисията трябва да изготви доклад, в който специфично да се разгледа НПЗ парламента искаше да разбере какво е въздействието върху околната среда поради непреките промени в земеползването. И ето сега ние разглеждаме предложението на комисията. Целта е да има пределна стойност за агрогоривата от първо поколение, за да се отчете ефекта на НПЗ когато става въпрос за отчетността. А за второто поколение агрогорива трябва да се предвидят множители, които да са до 10%. 5% за първо поколение горива, 5% за второ поколение горива. Агрогорива имам предвид тук. Проведохме среща, даже няколко срещи на докладчиците в Сянка, имаше различни дебати. Парламентарната комисия получи текста. Няколко въпроса разгледахме. Първо, пределните стойности и под целите, които трябва да се имат предвид. Комисията предлага да има пределна стойност или таван 5% по отношение на агрогорива от първо поколение. Аз не предложих нещо подобно в моя първоначален доклад, но е, предлагам да се приеме това предложение за 5%, макар че знам, че някои от моите колеги искат да се надхвърлят тези 5% за първото поколение. По отношение на растенията, които се използват за фураж, а не за храна, не трябва да се забравя, че те заемат земя, обработваема земя, точно както растенията, които са за храна. По отношение на второто поколение агрогорива има известна промяна. Комисията предлага двустранно и четиристранно отчитане в зависимост от типа гориво. За някой трябва да има двустранно, за повечето четиристранно. Аз мисля, че трябва да приложим тази мярка за всички споменати в приложение 4, с изключение на е, газа. Т.е. трябва да има множител 4. Защото за по-напредналите горива трябва да има повече инвестиции. Те са по-обещаващи за бъдещето. и е, не трябва да влушаваме ситуацията за онези отрасли, които могат да използват такива горива. По отношение на горивата на основа олио, те вече се използват олио за приготвяне на храна – Когато се използва такава мазнина, там се вкарва понякога растителна мазнина, която не се използва. Вече ви казах за 10% от възобновяеми източници, а не само агрогорева, така че искам да има под цел 1,5 за електричеството от възобновяеми източници, естествено, които да се използват в автомобилите по пътищата. Това отговаря на постижимото. Ако има 5% за агрогорива от първо поколение, 1,5% за електричество, 3% за агрогорива, които са по напредничави. И съответната разпоредба за източниците, които са свързани с мазнините за заготвяне, тогава очитаме всички аспекти свързани с НПЗ. Има хора, които са против а, някои аргументи, свързани с НПЗ, но като цяло има консенсус, че има такива непреки промени в земеползването. Въпросът е как да ги измерим. Когато има промяна в а, земеползването, има въздействие върху климата и така нататък, ние сме съгласни относно взаимната връзка. Така че искаме науката да се очита в пълна степен в нашия нормотворчески процес. Науката отчита, приема НПЗ. И това не е промяна на политиката сега. Още през 2009 година поехме по този път. Ние не сме единствени е, на Земята. Има и други страни, които предвиждат отчитане на непреките промени в земеползването, САЩ на федерално ниво, Бразилия на федерално ниво, Калифорния по-специфично. Така че ние можем да започнем да измерваме и да видим какви са резултатите. Тази сутрин проведох интересни разговори и отново казвам, трябва да видим какви са резултатите и съответно да припремем съответните мерки. Така че аз предлагам през 2018 година НПЗ да стане част от критериите за устойчивост. Това би било добре за индустрията и до тогава ще разполагаме с 4 години за измерване на НПЗ и да преценим доколко данните са точни. Всички ние проявяваме чувствителност относно работните места, генериране в индустрията в Европа и ето защо не трябва да забравяме какви инвестиции се правят сега. Макар, че до сега инвестициите за биогоривата, за агригоривата се поемаха от данакоплатеца. Аз предлагам да има клауза за връзка с старото положение, за да няма пряко въздействие върху компаниите. Значи предлагаме до 2020 година реално да има гратисен период. Това е доста щедро предложение. Нека да не забравяме позицията на специалния пратеник по отношение на правото на, на храна. Да не забравяме какво беше казано. Заграбва се земя в някои държави, накърнява се правото на продоволствие. Ние трябва да работим така, че да има устойчивост на действията и да се направи разумен избор между храните и фуражите. Що се отнася до биодизела, повече от 500 е, различни суровини се внасят, включително рапица, е, която се използва в Германия и във Франция. Ето защо аз мятам, че предложението е балансирано по своя характер – Отново казвам, предлагаме да се използват стойностите от 2008 година по отношение на НПЗ, по отношение на дизела, да има отчитане на стойностите от 2010 година. До 2020 година предлагам 3% запазване на старото положение – Може да видите конкретните предложения за конкретни стоености в доклада и аз е, предлагам освен това да не се осложнява живота на онези страни, които така или иначе имат проблеми. Трябва да има гъвкавост. По-добре да има гъвкавост, отколкото да се придържаме стрикно към тези 10%. Добре е да имаме консенсус по това предложение, толкова от моя страна. Благодаря, госпожо Лепаш. Доста пространно встъпление, но и пък и темата е доста обширна. Сега преминаваме към становищата на докладчиците в Сянка. Аз вземам думата първа като докладчик от НП бяха внесени множество предложения за изменение, богата палитра. Трудно е да се обобщят всички, но тези разнообразни предложения за изменения показват, че имаме нужда от още обсъждане. Благодаря ви, госпожо Лепаш, че сте на разположение и че тази сутрин отново можахме да обсъдим тези въпроси. Сега без, голям, без дълъг увод преминавам направо към деликатните моменти. Първо, изчисляването на фактора за непреки промени на земеползването НПЗ. НПЗ не е точна наука. Изчисляването на НПЗ не е точна наука поставя много въпроси, не може и да се наблюдава пряко. Всички ние знаем, че го има, само че не можем да го пипнем, не можем да го измерим. Има математически модели в различните изследвания, но и те показват доста празноти в много случаи изводите са базирани на допускания и на несигурни данни, което означава, че трябва да подходим по друг начин към темата. Изследването за модела на изчисление за мен е прекалено теоретично и то не може да послужи за база на отговорна политика. Госпожо Лепаш, казвате да отложим до 2018 година но въпреки това изследването ЕФПРЕ все още не е достатъчно озряло, за да може да ни послужи е, за база за изчисления спрямо бъдещ период. Опитала съм се да изразя това в моите предложения за изменение, предлагайки нова концепция на изчисляване – а именно на базата на действителните промени на земеползването и а, делът на тези промени, които, който се пада на биогоривата. Този модел, за разлика от другия, не се базира на прогнози, а на налични данни и технически статистики. Другите данни, които са необходими, количествата суровини, биогорива, селско-стопанската продукция, всичко това може да се измери количествено. Така че според концепцията, която аз предлагам, всяка година а, може да се извършва ново преизчисляване, докато моделът на FPRE е статичен и не е променлив. А ако работим с непроменливи е, показатели, не можем да постигнем промяна. Ние това искаме. Промяна, повече устойчивост и стимул за положителна промяна. Затова смятам, че всяка година изчисленията трябва да се правят наново. Общата ни цел е да предотвратяваме непреките промени на земеползването, ползването а, извирането на тропическите гори, влажните пояси и така нататък. Мисля, че подходът трябва да бъде пряко към основните причинители. Биогоривата идват от страни, които не спазват обикновено, не са добре дошли в Европа от страни, които не спазват стандартите. Много от колегите, както и аз, настояват за минимум от 2% за, прогрес... за модерните биогорива. Мисля, че това е важен стимул за инвестиции, много по-добър стимул, отколкото отвояването или отрояването, което би довело до опоручаване на пазара а и по този начин ще се постигне тази основна цел от 10% биогорива в транспортния сектор. А за второто поколение биогорива вече могат да се предвидят допълнителни стимули, но трябва да мине време, докато се извърши и техническото адаптиране към тези цели. Трябва да внимаваме с тези четворни изчисления, за да не се стигне до лавинообразно производство на такива гори, на, на продукти, от които се е, произвеждат биогорива. Има много е, материали, които не са просто отпадъчни продукти, а нашата цел е да намалим количеството на отпадъците. И накрая ще кажа, че смятам, че комбинацията от тези три съображения, които изредих, може би крие в себе си ключа към решаването на проблема, т.е. новия начин на изчисляване на НПЗ и достигането на необходимия таван. По този начин ще можем да гарантираме нещо, което за мен е много важно, че европейската продукция на, от обновяеми енергоисточници за транспортния сектор няма да бъде разрушена, за да можем да имаме собствени, е, собствено производство, а не да бъдем зависими от несигурни доставки от трети страни. Това имах да кажа по този въпрос. Искам да благодаря на всички колеги и да ви препоръчам да внасяте своите изменения, за да достигнем до общи изводи. Сега давам думата на Критон Арсенис от Сейде. Thank you very much. Благодаря ви много. Смятам, че всяка една позиция трябва да се основава на три принципа. Първият принцип е да не се използват публични преки субсидии които да са насочени към борбата с промените с клима, климата, за политики и за продукти, които всъщност не водят до намаляване, а до увеличаване на емисиите на парникови газове. Това е основен принцип. Вторият принцип за справяне с драматичния страничен ефект от подобна политика. което води до много глад и обедняване на региони в света и до обедняване на хората. И на трето място да се защитават вече направени съществуващи инвестиции. По първия принцип – да се прави разграничение между добрите и лошите, така да се каже, биогорива. Да е ясно, че тези 10 милиарда евро годишни преки косвени субсидии, субсидии в индустрията трябва да сме сигурни, че води това нещо до намаляване на емисиите на парникови газове. Фактора на НПЗ също трябва да се отчита, за да можем да правим разграничението между добрите и лошите насъждения, така да се каже. Там, където публичните средства са насочени към действия за борба с промените климата, средствата трябва да се инвестират там, където ще доведат до положителни, а не до отрицателни резултати, що се отнася до емисиите. Господин Ласута и госпожа Лепаж споменаха специалния пратеник на ФАО. Той преди няколко месеца дойде в парламента и каза, че институциите на ООН ясно са демонстрирали и са сигнализирали многократно, че именно подобна политика, такава политика в Европейския съюз води до пряк ефект а, върху повишаването на цените в световен мащаб на храните. Трябва да поставим, да сложим край на този процес. Не можем да продължаваме да а, насърчаваме едно подобно негативно развитие на глада в световен мащаб. А урязването от 5%, предложено от господин Сута, от комисията, от всеки, ще ни позволи да а, посрещнем изискванията на третия принцип, именно да се защитят вече направените инвестиции а, за насъждения от 4,8%. 5% намалява глада, намалява климатичния ефект от някои биогорива и защитава инвестициите. В същото време предлагам 2,5 множител за електрическите влакове. Интересно е това, което предлага госпожа Лапаш е, по отношение на електричеството. Ние ще обсъдим този въпрос, не е много изчерпателно. И накрая всяко биогориво от второ поколение трябва да се произвежда единствено с използването на а, остатъци. За това въжи за всеки вид биогориво от второ поколение. Не бива да има дупки в законодателството, да не се окажем в ситуация, в която произвеждаме второ поколение биогорива, както го правихме с първото. Благодаря ви много. Микрофон за оратора. Благодаря, госпожо председател. Първо благодаря на Корин Лапаш, докладчика, за усърдната работа за постигане на въобще някаква позиция по биогоривата, защото е много сложно. Седем парламентарни комисии изготвят становища и доклади. Нека да видим дали ще успеем да стигнем до споделена позиция, защото виждате колко трудно гласуването по други досиета, това досие надали ще бъде по-лесно от тях. Утре ще се гласува в комисията ИТРЕ и ако а, видите на къде върви комисията и трябва, все повече и повече се притеснявам, че колегите, които слушат а, учените и всякакви послания, едно от тях от а, Оливие де Шътър, а, тях се казва да има проблем, нещо трябва да се промени, обаче това няма да стане сега, нека да си продължаваме по-старому за сега което според мен ще означава загуба на доверието в този парламент, ако не действаме по въпроса за биогоривата. Следователно искам да припомня на колегите, че именно Европейския парламент помоли Европейската комисия да направи някакви постъпки за НПЗ и също да помисли и съвета по непрякото променене на земеползването. Тоест, ние бяхме от тези, които поискахме анализ и потенциално предложение какво да се направи. Де, така звучи сякаш е, правим политика. И комисията взе, че го направи, е, направи доклад по въпроса и предлага нещо. Но още взето се отразява в това предложение всичко, което сме чували като дискусии в е, парламента и в съвета. Т.е. и комисията отразява същите дискусии. И комисията има едно така доста мъгляво предложение за биогоривата. Да започне е, да се докладва НПЗ, но не и да се предприемат действия спрямо е, непрякото промене на земеползването. Тоест, доста мъгляво предложение. Всички знаем, че НПЗ е съществуващ проблем, но до момента не съм чувал а, е, някой учен да го отрича като проблем. Значи, той си е проблем и трябва да направим нещо по него. Ако не правим нищо за НПЗ, ние избираме фактор, който е нулев. Тоест, ние каквото и да направим, ще има въздействие, дори и то да бъде нулево. Ако обаче се стигне до нулев ефект на НПЗ, смятам, че това ще противоречи на всички научни сигнали, които получаваме до момента. Онези, които твърдят, че това ще доведе до промяна на някакво правило, бих казал, че дискусиите по НПЗ а, съществуват вече 5, 6, 7 години. И в този смисъл инвеститорите в първо поколение биогорива вече са информирани, знаят, че тази дискусия ще се случи, че има проблеми с първо поколение биогорива и а, очакват от нас да направим нещо. Това беше нещо като общо увод, но основният въпрос е върху какво трябва да вземем решение. Първият важен въпрос е какво да правим с настоящите биогорива, т.е. от първо поколение. 5% таван предлага комисията. Знам, че утре в ИТРЕ ще има компромисно предложение за таван от 6,5%, което а, така стимулира вече а, наличния начин на, на производство, на бизнес, но искам да подчертая, че а, е, просто обсъждайки таван не е толкова важно, а, а какво попада в този таван е важното. Все повече става важно да а, разграничаваме между а, унези биогорива, които се основават на ползване на земя и унези, които не са свързани с земеползване. Тоест ние трябва да обръщаме внимание на унези биогорива, които ползват почва, земя. А, може да се произвежда на по-малко плодородна земя. Обаче, ако си ти си един земеделски производител, имаш избор между плодородна и неплодородна. Разбира се, че ако си земеделец, ще искаш плодородната земя, защото там ще ти расте културата по-бързо, защото биогоривото се произвежда от растения. Затова трябва да разграничаваме все повече между тези горива, които са от култури на а, основа на, на земя и онези, които не. Тоест, не само да правим разграничение между хранителни и нехранителни култури какво да правим с усъвършенстваните биогорива, които според мен са неосновани на земеползване биогорива. Е, според мен там трябва да работим с някаква целева стойност, за да могат за да може да се подаде по-сериозен сигнал към пазарите, че Европа е сериозна по отношение на биогоривата. Но, по моя дефиниция, това са неосновани на земеползване биогорива. И е, става въпрос за всички от тези култури, които са формулирани като второ поколение биогорива. Какво обаче да е другия въпрос след 2020 година? Комисията нищо не казва по въпроса. Какво да правим след 2020 година? Това, което виждам в комисията ИТРЕ, те удължават а, срока след 2020 година за усъвършенстваните биогорива. Корин Лапаж е предложила много мъдро в директивата за качество на горивата 2020 година. Но какво да правим? Едно от двете трябва да изберем. Дали да намалим въглеродните емисии в качеството на горивата или второто да намалим при транспорта. Второто е по-технологично, докато първото е някакси предварително какво искаме да постигнем, т.е. да намалим въглерода по веригата. А пък технологичната цел в транспорта е просто фиксирана някаква цел, която ние ще постигнем като обем. А, така че е, тази технологична цел е абсолютно не еластична, така да се каже, не гъвкава. За това съм много а, за а, да продължим по линията на качество на горивата, а не толкова намаляване в транспортния сектор. За това а, съм някакси по-ембациозен от докладчика. И а, по НПЗ трябва да кажем, че науката е ясна. Трябва да се отчете фактора на ЕПЗ. Ако изчакаме още 5 години, след 5 години може да очакваме, че същите инвеститори ще кажат, ама това е ново нещо, ние сме инвестирали погрешно. Тези инвеститори винаги ще са на лице, така че нямаме извинение да не действаме сега. Научните данни казват, че трябва да предприемем действия сега. Е, благодаря на БАС. Е, докладчиците в сянка от ЕКР и ЕФД не са тук. Сабина има думата. Благодаря, благодаря и на госпожа Лепаш. Дебатът за двете директиви представлява голямо предизвикателство, защото става въпрос за иновативни решения с е, цел енергоспестяване и развитие на биогоривата, което до сега не е било достатъчно устойчиво. Първата директива бива поставена под въпрос, просто защото методологията, която тя предвижда, се смята за неподходяща за осъществяване на целите. За нас най-важното е да се поеме политическата отговорност за запазване на обработваемите земи, на които се отглеждат основни храни и много често биват обработвани от дребни фермери. Същевременно, разбира се, друга важна политическа цел е енергийна ефективност и намаляване на потреблението на енергия. Трябва да се постави горна граница за производството на биогорива от първо поколение и минимална граница за използване на биогорива от второ поколение. Проведохме доста разгорещени спорове с другите политически групи относно горните граници и в крайна сметка се договорихме за 6,5% при традиционните и 3% при второто поколение биогорива. Що се отнася до начина на изчисляване в член 7 по точка Б, индексът IOC трябва да се прилага към всички числа. След като получим до 2016 година актуализираните числа, актуализираните стойности споделяме подхода за използваните множители, т.е. индекси. Още повече, че във формулата за изчисление трябва да се отчете и използването на иновативна техника. Що се отнася до оставащите открити въпроси, за нас е особено важен аспектът отпадъци и остатъчни вещества биогорива, които се вземат за формулата, не бива да бъдат произведени от отпадъчни или остатъчни вещества, съгласно директивата от 2008 година. Освен това, настояваме да има по-добри договор... договорки и по-голяма прозрачност при постигането им. Европейският е, съюз трябва да публикува данните за НПЗ, именно за да се избегне прекаленото за вземане на обраб... полезна обработваема земя. Благодаря. Благодаря, госпожо Вилс. С това приключиха изказванията на докладчиците в Сянка. Тук е Алехо Кватрос, който е автор на доклада в ИТРИ. Мисля, че трябва да му дадем думата. Thank you very much. Uh... Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие да дойда отново в Комисията по околна среда, за да ви дам информация за това какво правим ние в Комисията по енергетика и промишленост във връзка с досието, което обсъждаме. Искам да благодаря още веднъж на Корин Лепаш за доброто сътрудничество. Искам да благодаря на секретарията на вашата комисия, освен това. Както знаете, в комисията ИТРЕ ще гласуваме утре. Много усилия положихме, за да стигнем до споразумение, което да бъде подкрепено от мнозинството, от нашите членове. Няколко срещи проведохме на докладчиците в Сянка. Разговаряхме общо някъде между 8 и 10 часа и в крайна сметка успяхме да стигнем до споразумение по най-съществените елементи и се надяваме, че това споразумение ще бъде подкрепено утре. По отношение на фактора на НПЗ, мнозинството от нас са съгласни, че те или фактора няма да се отчита при изчисляването на емисиите и съответно няма да има задължение за отчетност. Въпреки това ще възложим на комисията да продължи да се отчита относно моделите и за в бъдеще тя трябва да представи информация според развитието на техническото познание. Освен това, в бъдеще комисията ще трябва да изготви предложение за въвеждане на задължение за отчетност. Що се отнася до лимитите за конвенционните биогорива, имахме предложение за стойности под 5%, 3% или 4%. Имаше предложение даже да няма лимит. В крайна сметка, мнозинството прие 6,5%. Що се отнася до, до модерните биогорива, ние предлагаме да има 2,5% до 2020 година. Що се отнася до многостранната отчетност, смятаме, че тя не трябва да се взима предвид, защото ще се поставя на риск целта от 10%. Това всъщност представлява една самозаблуда. И няма да доведе до нищо продуктивно. И накрая, ние въвеждаме мярка за насърчаване на производството на етанол, като определяме 7,5% цел за потреблението на бензин до 2020 година. Това са основните аспекти на нашето споразумение. Както вече ви казах, то в момента на ниво докладчици в сянка. Комисията ни е по-голяма, доста по-голяма, отколкото нашата група на докладчиците в сянка. Ще видим какво ще стане на гласуването утре, но принципно се надяваме, че ще получим достатъчно голямо мнозинство утре по отношение на тези съществени елементи, които описах. Положихме много усилия за да примирим различните позиции, трябва да разберете, че в началото ние имахме много различни виждания. Така че ние положихме много усилия, за да стигнем до споразумение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Адлехо. Желая на, и на твоята комисия, и на работата по този доклад всичко най-добро. Имаме четирима записали се за изказване и ни има първи думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че Корин Лепаш е вложила много труд в своя доклад, а тя като се захване с някоя тема, винаги я преобръща из основи случая това е необходимо, тъй като темата е изключително сложна. В този парламент в момента има асамблея на АКТП. Бях там и мога да ви кажа, че африканските страни много внимателно следят какво ще направим с биогоривата и с НПЗ, защото тази тема пряко засяга Африка. Що се отнася до поставените цели, всички сме на едно мнение, че не е необходимо такива дейности, които имат отрицателно въздействие върху борбата с измененията на климата, да получават и данъчни облегчения. Това са економически дейности, които всъщност пречат на борбата с измененията на климата. Ето защо темата е толкова актуална. Освен това смятам, че на времето прекалих, прекалихме с еуфорията, когато а, си поставяхме целите и сега наистина е крайно време да се определи горна граница, защото трябва да ограничаваме нещата. Имам а, обаче един проблем и за това и вземам думата. М- загрижен съм да не повтор... повтаряме грешките си. В моя избирателен район има а, седалище на Европа европейско сдружение на фермери, които произвеждат биогорива за собствено ползване. И на тяхната конференция в Дъбелн, аз бях председател на нашата делегация, Джон Дири, голямата фирма за трактори, даже тогава показа трактор, който се задвижва с растително масло. Идеята беше да насърчаваме малките кръговрати, малките затворени цикли. Например, в една ферма, в едно село и така нататък. Тъй, че се боя да не противодействаме на този положителен подход – когато става дума за собственото производство. А, а и мащабите са такива, че няма последствия за цените на хранителните продукти. В този смисъл съм внесъл и свои предложения за изменение. Освен това трябва да се има предвид, че някои маслодайни растения се отглеждат и за изхранване на животните. Например, кюспето се дава на животните. С кюспе може да се произвежда и топлинна енергия. Така че нека да не задушаваме регионалните ферми, в които се отглеждат маслодайни растения. Съгласен съм с колегите, които имат проблем с умножаването, защото в един момент може би отпадъчните материали ще станат по-ценни от от е, а, суровините. А, е, например, а, е, търсят се отпаци. Виждал съм да се събира, например, а, слама в големи количества, за да се използва за производство, за което се получава финансово стимулиране. Така че много трябва да внимаваме а, да не създадем а, погрешни стимули. Колкото и добре да звучи фразата биогорива от второ поколение, трябва да имаме предвид, че ако започне изкуственото им произвеждане, ще се натъкнем на още по-големи проблеми. Ето ги предложенията ми за изменение. Приятна работа върху тях. Председателката. Следващият оратор. Euh, Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя докладчика за положените усилия, тъй като текста е изключително технически по своя характер и е сложен от политическа гледна точка. Няколко от изказалите се вече казаха, че не можем да правим такава разлика между храненето и между шофирането. Ето защо трябва да се предприемат действия и аз мисля, че следва да погледнем въздействието на мерките, които се е, предлагат. Аз е, работя по досието в комисията Транс. Вчера приехме своето становище. Що се отнася до изискването за гарантиране на инвестиции и работни места – трябва да кажа, че трябва да се погледнат 5% принос по отношение на възобновяемите горива, горивата от възобновяеми източници за биогоривата. Ние стигнахме до компромис, имахме почти пълно мнозинство, разгледахме горивата от първо поколение – мисля, че можем да създадем проблем, ако започнем да намаляваме лимита. Нашата комисия предлагаше 3% за второ поколение горива, за да се подобри развитието на тези горива до 2020 година. Сега обаче сме в парадоксално положение. Имаме биогорива, които са в конкуренция с селското стопанство. Имам предвид по отношение на производството на храна и фуражи. Има сериозни последици, които трябва да се вземат предвид и по отношение на вече взето прието законодателство, така че моля колегите да се заемат сериозно с проблема. Трябва да се обърне внимание на компаниите, освен това. Благодаря, госпожа Гростет. Благодаря. Много коментари вече бяха направени, така че аз искам да направя два допълнителни коментара. Първо, бих искала в този доклад госпожа Лепаш да подкрепи идеята за допълнителни проучвания по отношение на биодизела. Нека да кажа, че повечето от автомобилите в Европа използват дизел. И ето защо би било важно да можем да разполагаме с достатъчен капацитет за биодизела. Е, за да можем да откликнем на търсенето, на потреблението. На второ място. Нека да не забравяме онези източници, които не са в конкуренция с е, суровините, от които се произвежда храна. Говори се вече за водораслите, за остатъчните материали, за материали от лесовътството. На този етап те не се използват, но аз мисля, че те могат да представляват един значителен ресурс в държавите членки. Така че аз съм въвела някои изменения в тази връзка. Много е важно да се осъзнае потенциала на този сектор – и да се подкрепи и окоръжава научно-развойната дейност. Искам да поздравя госпожа Лепаш, да й благодаря за работата. Моля я да спомене използването на отпадъците от биомаса и освен това бих искала тя да спомене и нуждата от научна дейност. Благодаря. Госпожа Мазей Кукович и след това каршлите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка, тъй като тази тема е наистина интересна от повече гледни точки. Първо, трябва да кажа, че ни е необходима по-голяма независимост в Европейския съюз, когато говорим за различните енергоисточници. Трябва винаги да имаме това предвид, да е в съзнанието ни. В същото време, когато говорим за основани на земеползване биогорива, не можем да ги изключим като категория по две причини. Първото е фермерите, които живеят на съответните места и те не могат да си променят цялата си стратегия е така за една нощ. Но те трябва да използват повече некултивирана до момента плодородна земя. Това е, например, положението в Словения. Има хиляди хектари на обработена плодородна земя. И тъй като аз виждам такава възможност за самите фермери, те трябва да се възползват. Втората възможност обаче е за индустрията, за промишлеността. Днес тя разполага с най-добрите технологии, има липса на работни места, но в същото време, например, имаме много отечка, която не е стабилизирана шлака, която не се ползва като източник на енергия. Особено в тази област, аз виждам, че ние бихме могли да свържем отпадъците с индустрията и оттам индустрията с новите енергоисточници под формата на биогорива. Така че има много възможности може би малко по-различни от тези, които са на лице днес. Може би е необходимо да имаме и друго гледище върху това как да използваме земята и то плодородната земя, но в същото време не можем да кажем, че тя не представлява източник за всички нас. Благодаря, Карл Шлютер. Svenska idag. Благодаря. Днес ми се говори на шведски. Мисля, че е важно да разберем, че сме страшно зависими от изкопаеми горева в земеделието. Много от земеделската земя ще бъде необходима за производство на храна тогава, когато няма да можем да използваме изкопаеми горева, за да създаваме изкуствени торове, например и съответно би трябвало да използваме земеделската земя за производство на храна. Същото въжи и за горите. Радвам се, че тук има предложение, което описва каква е стойността на гората, а не само на дървесината от гората. Ако погледнете общата стойност на горите, там има туристи, берат се плодове, Правят се разходки, които допринасят за благоденствието и здравето на хората. Много ценни неща. Тези ценности са важни и не трябва да ги забравяме. Освен това, моята дипломна работа беше свързана с производството на биогорива от отпадъци. И аз отчетох използването на технологически решения в развиващите се страни в това отношение. Тук има потенциал. Ако се използват отпадъци и от тях се произвежда метан, по някакъв начин се увеличава сухото вещество. Тоест, в крайна сметка ще трябва да се транспортира много по-малко и така имаме двойна полза. И това е пример за това как можем да решим много проблеми наведнъж. Така че биогоривата имат а, сериозен потенциал. Аз не искам да се определят конкретни задължителни цели. Трябва да видим обаче как ще се въздейства върху земята, ако се използват биогорева. За мен основните възможности са свързани с отпадъците, където може да има двойна полза. Мисля, че докладчика е избрал правилната посока и можем да сътрудничим по един добър начин. Благодаря. Госпожа Меркис, освен това, е заявила своето желание да се изкаже. Заповядайте. Um... Ja, biobrandstoffen kunnen een, eh, een kans... Благодаря, госпожо председател. Биогоривата могат да бъдат шанс да се преборим с зависимостта си от доставки на изкопаеми говера, горива. Но не бива да забравяме. Нека това да остане шанс, а не да се превръща в проблем. За това наистина смятаме, че е добре да бъдат предписани горни граници, както и да се е, следи факторът НПЦ, НПЗ. А, казвам го и за вторите, второто поколение биогорива. Но не смятам, че отвояването има смисъл. Ако постигнем 10% чрез удвояване, е по... Е, всъщност, е, вместо 10% е, чрез отвояване, трябва да поставим долна граница. Аз лично съм предложила 3%. Освен това, трябва да говорим не само за биогоривата, трябва да се вгледаме и в други видове а, задвижвания, например а, автомобили с електрическо задвижване. Преди 10 години си мислехме, че биогоривата са чудесно нещо, но виждаме колко огромни проблеми а, се причинява от това, че се заграбват земи, на които да се отглеждат източници за биогорива. Такива са и предложенията ми за а, изменения по посока на устойчив а, социален компромис. Софи Окуни, с което приключваме списъка на изказванията и давам думата на комисията. Аз няма да повтарям това, което вече бе казано. Съгласна съм с няколко от колегите. Искам да благодаря на Корин Люпаж за това, че положи труд по тази тема, защото тя е много сложна. Имам три неща за казване. Първо, за 10% като цел. Корин, ние работихме по този въпрос и аз гледам информацията и се чудя колко трудно, сложно би било да се постигне този процент. Защо тогава да си задаваме цел, която според мен ще бъде много трудна за постигане? Това е отразено във всички изменения, които съм внесла. Затова, моля ви, обърнете внимание още веднъж на този въпрос. Би трябвало да си задаваме цели, които можем да постигнем. Не бива да проявяваме лицемерие. Второто нещо не е непременно свързано с горивата, а по-скоро като част от една по-обща тема. Трябва да говорим за това да дали да правим решение, да вземем решение между това да, да ядем или да караме автомобил. Когато става въпрос за производство на храни а, от селското стопанство, виждаме една цифра от 50% от това, което се похабява, когато гледаме какви са альтернативите на биогоривата, трябва да вземаме предвид и а, един текст който вече сме е, публикували. Не бива този текст да свършва само на бюрата на комисията или на държавите членки. Ви благодаря. Бях изразени най-разнообразни мнения, много от тях иллюстрирани с красноречиви примери. Сега се надявам, че комисията е разбрала каква е крайната ни а, цел. Аз лично съм против да се жонглира с числа а, просто така. Трябва да е много обоснован изборът на това или онова число. Тук имам представители на генерални дирекции е, околна среда и енергетика. Кой от вас ще вземе думата? Thank you, uh, Madam Co-Chair. Благодаря, госпожо съпредседател. Благодаря на докладчика и докладчиците всяка, които до голяма степен допринесоха за дебата този следобят. Вие споменахте, госпожо председател, че има много цифри, които така хвърчат във въздуха. Наистина права сте. Има много тавани, фактори, цели, подцели и така нататък, които са взети предвид. Всички тези числа и факта, че седем парламентарни комисии разглеждат това досие, го правят много сложно. Искам да се съсредоточа върху четири принципни въпроса. Това са таваните, факторите, второ поколение биогорива и периода след 2020 година. Започвам с тавана. Комисията смята, че налагането на 5% таван на първо поколение горива е справедлив баланс поради няколко причини. Първо, това допринася до голяма степен до смягчаване на а, а, парниковите газове от НПЗ и на второ място подкрепя вече съществуващите инвестиции. През 2011 година а, действителното потребление а, бе а, 4,7% в Европа и с 5% ние смятаме, че като таван ще е достатъчно като един смягчаващ фактор и по същото време да се подкрепят вече направените инвестиции, които са били в резултат на предишни инициативи на Европейския съюз за насърчаване на производството на биогорива. Затова смятаме, че лимита от 5% е правилния към днешния момент. Също така смятаме, че трябва да гледаме напред. Именно поради тази причина е, внасяме факторите за НПЗ е, единствено с цел докладване. Смятаме, че ще е твърде голям трус е, да привличаме като довод днес изискването за устойчивост. Но смятаме, че модела, който се предлага от ИФПРИ е достатъчно добър, който модел се прилага и в други политики като ние действаме по принципа на предпазливото, предпазливите мерки. Смятаме, че това е правилният подход. НПЗ не може да се измери точно и всеки опит то да се измери ще доведе до подценяването му. Защото има толкова много различни входящи компоненти, които променливи да го обославят, да кажем торовете, добива и така нататък. Тоест НПЗ не може към днешна дата да се изчисли точно. Затова каквото и да се изчисли, това ще е само една примерна цифра. Затова смятаме, че ползването на подхода на ИВПРИ е подходящо. Много от ораторите споменаха въпроса за второ поколение горива и идеята да се зададе под цел за тези второ поколение горива. Смятаме, че 5% таван и отчитане на факта, че се използва и електричество от възобновяеми източници, също като се ползват животински мазнини и използвано олио, готварско олио. Е, смятаме, че всички тези фактори са включени в е, тези петте, плюс другите пет, общо 10. Така че смятаме, че вече всички тези неща са включени и няма да има нужда от е, този подпрак. Също така и искаме да насърчим и привличането по-нататък на суровини от рода на отпадна отечка, шлака и така нататък. Работейки в тясно сътрудничество с държавите членки, ние сме ги разработили като списък тези суровини и това като под формата на един анекс в нашето предложение. И тук ще прилагаме умножител от 2 или 4, като това е свързано и с цената, с себестоеността на тези суровини на пазара и това ще доведе до по-ефективното ползване на второ поколение биогорива. Няколко оратора споменаха и въпроса за електричеството. Повечето от електричеството, което се ползва за, електриче... за, за, за транспортни цели е за влакове. Не смятаме, че трябва да се насърчава по-нататък за влаковете, но за колите трябва да се предвиди един множител в законодателството и трябва тясно, много отблизо да се прегледа какъв да е този множител, за да се насърчи ползването на електричеството електроавтомобили за бъдеще. Но няколко оратори попитаха какво ще се случи след 2020 година тук става въпрос за една цел, която сме си задали с 2020 година. Ако погледнете мотивите на комисията, някои от съображенията и клаузите по същество от предложението, ще видите, че комисията е много точна в няколко отношения. Ние твърдим, че не искаме повече субсидии за първо поколение биогорива след 2020 година и също така, че трябва да се прегледа, ако е подходящо, фактора НПЗ да се включи в критериите за устойчивост за в бъдеще. Така че, отново повтарям, ние сме разгледали всички тези различни мерки в сценариите след 2020 година. Смятам, че ключовия политически аспект, който трябва да се разгледа за, по, по отношение на таваните и на второ поколение горива, както и целите, целевите стойности. Ние ще работим по тези въпроси с ам, тази комисия, докладчика под докладчиците преди пленарното, както и преди гласуването в тази комисия. Благодаря, госпожо председател. Филип Оун. Благодаря на Филип Оун. Аз сбърках с представянето на генералната дирекция. Вие сте генерална дирекция Климат. Сред нас е, има посетители делегация от е, местни и общински политици от Швеция. Думата сега ще получи Корин Лепаш, за да коментира. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за предложенията, за идеите, които ми дадоха. Наистина, аз също желая да постигнем компромисен текст, балансиран текст. Сега нямам намерение да се спирам на всяка отделна бележка, която беше направена тук. Много точно си водих бележки, кой какво е казал. А особено внимателно проследих това, което каза комисията. Мисля, че ще успеем, че трябва да успеем да се споразумеем за горната граница, а на госпожа Гростет ще кажа следното. И аз говорих за водораслите, защото според мен също става въпрос за много интересна технология. Тя трябва да бъде отчетена в е, мултиплициращите ефекти. Мисля, че има доста съвпадения между изказванията на колегите. И действително се надявам на следващото заседание на докладчиците в Сянка да стигнем до известни компромиси. За 150 предложения за изменения са малко много, ако толкова ще бъдат през юли. Ще ми се да имаме и ясна позиция на Комисията по околна среда, за да можем решително да се борим с промените на климата. Благодаря. Благодаря на Корин Лепаш, включително и за окоръжителните думи. Благодаря на всички участници в обсъждането. Гласуването в нашата комисия ще е на 10 юли. 10 юли има време, но не чак толкова. А през септември ще е гласуването в пленарната зала. Продължаваме с точка 14 от дневния ред, изменение на директивата относно оценката за въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Андрея Цанони е докладчик и веднага получава думата. Е, Благодаря. Доста сложна материя Говорим за оценка на въздействието върху околната среда. ОВОС. Бихте ли ми дали малко повече време, тъй като нещата са доста сложни. На 6 май представих своя доклад. Колегите внесоха 553 изменения. Освен това, комисиите Пети и Тран също ще изготвят становища. Ще ви спестя анализа на всичките изменения. Ще разгледам основните проблеми. Къде са внесени повечето изменения? Значи, деволюцията, отмяната, едното гише, координацията, скрининга, мониторинг постфактум, действието с задна дата. Това е общо взето. Има изменения на господин Ферера, които целят подобряване на предложението с някои елементи. Готиерес говори за исторически градски места. Добро предложение – Предлага се създаването на централен портал за обмяна на екологична информация, както казва господин Арсенис, измененията на Готиерес за стандартизацията. Е, по отношение на тях трябва да кажа, че подкрепям желанието да се опрости процедурата, но трябва да видим какво ще правим с тези стандарти. Трябва да видим за кои региони говорим. Искам да разбера какво смятате. Много е важно да се гарантира прозрачността при вземането на решение. Колегите Ферера и Клас направиха добри, впечатле... добри а, предложения, са, както и Карл Хайнц Флоренц, колегата Зебер, поступиха много добри предложения. Те са в малко по-различна посока. А, малко по-критични са техните предложения спрямо първоначал, оригиналния текст на комисията. Става въпрос за облегчени процедури. Според мен, повечето от колегите внесли предложения имат конкретна цел, а именно до края на мандата си да сме приели инструмент, който да е адекватен за нашето хилядолетие. Аз съм готов да отстъпя по някои теми, които са важни, според мен, готов съм да възприема много неща от колегите, но има пък и неща, на които държа непоклатимо. Защото е много важно да получим ясен мандат за започване на преговори и да стигнем до първо четене. Нашият анализ на основните проблеми във връзка с първите компромисни предложения а, са много важни. Сега а, за проектите мисля, че е, е преди всичко трябва да е, не забравяме, че има съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз. освен това, трябва да преразгледаме критериите за ОВОС. Може би, например, трябва да правим разлика между проект и а, разрушителни дейности, събаряния. Le munizioni sottoposte alla via riguardano ovviamente solo i progetti e contenuti. Трябва да разгледаме много добре приложение 1 и приложение 2. Те са, това са проекти, разделени на две категории по ОВОЗ. Приложение 1 и приложение освен това, колегата Зебес, Зебер говори и за, в предложението си и за а, проекти по приложение 4. Сега, за обслужването на едно гише. А, повечето колеги приемат предложението на комисията, защото наистина е опростяване на процедурата, свеждането на обслужването само до едно гише. Федерално устроените държави обаче възразиха, че държавите членки трябва да имат свобода и гъвкавост по отношение на избора на компетентния орган. Създаването на централен орган, според тях, трябва да бъде прерогатив на държавите членки. Е, важното е всъщност да се изпълни целта на предложението, а именно да се подават данни, които действително по същество показват е, каква овоз е проведене. contemporaneamente dalle direttive vie e ed altre, altre normative dell'Unione saranno quindi oggetto di procedure coordinate o comuni Това, което си струва най-вече да обмислим, е адекватността на процедурата, която се предлага от комисията. Комисията предлага, че предлага упростена процедура, обаче трябва да имаме много ясни а, дефиниции за координираната процедура. Има още един много важен въпрос, а именно изготвяне и проверка на докладите относно околната среда. Трябва да се отчита биологичното разнообразие, да се отчитат изискванията на борбата с измененията на климата. Някои колеги се позовават в предложението си на Конвенцията на ОНЕ за биологичното разнообразие искат да се позовем и на директивата за фауната и флората. Обаче, ако правим такова позоваване, би трябвало да предложим компромисен текст, който да се отнася до всички представители на фауната и флората. Ня, подобен текст предлага колегата Тайсън. колегата Белие, например, предлага отчитане на рисковете от природни бедствия. Както вече казах, много са предложенията за изменение. Аз приемам много от тях, например тези на колегата Флоренц и други, за заличаване на фактора изменение на климата, защото за това имат други нормативни документи. Що се отнася до изясняването на причините за климатичните изменения, въпросът става много сложен. защото не бива да се е, е, забравя, че глобалните климатични изменения са нещо много общо. По-добре е да сведем разсъжденията си до местните климатични изменения. Questo, contrariamente al, al sottoscritto, molti colleghi hanno ritenuto eccessivo il carico di informazioni da fornire da parte chi, in fin dei conti... Много колеги смятат, че а, а, задължението за информиране на комисията трябва да започне още от предпроектното проучване, нещо, което ще улесни и а, контакта между изпълнителя на проекта и компетентният орган. Аз не смятам, че а, колегите Флоренц и Крамър са прави. Прекалено радикално е да заличим гъвкавостта по отношение на информирането. Трябва да се е, направи е, ми, списък от минимал, минимален списък от данни, които да са задължителни за представяне на компетентния орган. През следващите дни ще разпространя а, нови предложения на комисията. Едно от тях свързано с, с така наречения скопинг. Става въпрос за нивото на информация, която трябва да се подава. В рамките на овоз това е нещо ново. Тайсън, Фиелнер, Флоренс, Стивенсън и други колеги смятат, че процедурата няма да бъде достатъчно гъвкава, ако се приложи това приложение на комисията, което освен това ще удължи и сроковете. Аз съм готов да намерим компромис по този начин, по този въпрос. Може би задължителният скопинг трябва да се задължи и да не пише, че той трябва да се прави системно, а само тогава, когато компетентният орган счете това за необходимо. Що се отнася до а, контрола, комисията предлага да се прибягва до акредитирани експерти. Както много колеги, така и аз смятам, че прилагането на такава система, каквато предлага комисията, е прекалено комплексна и обременяваща. Когато говорим за акредитация, в Италия правим асоциация с бюрокрация. Нали това искаме да избегнем. Така че бях предложил още в началото да заличим акредитацията, като се позовем на вътрешните експерти, на националните експерти. Те може би не са безпристрастни в оценката си, но ако имаме формално разделение между компетентен орган и изпълнител, госпожо председател, дайте ми още две минути, моля ви. компетентният орган разглежда ОВОз с технически компетентни, но независими експерти за да е гарантирана известна обективна научност и да се попречи както компетентният орган, така и изпълнителя на проекта да влияят върху тази оценка. И сега за изключенията. Някои колеги предлагат да се допуснат изключения Тоест, извинете, да не се допускат изключения, да се заличи възможността за изключения, с изключение на две. За целите на националната отбрана и реагиране на бедствия. Сега за мониторинга. Много предложения за изменения постъпих. Аз лично бих направил компромисно предложение. Защото някои колеги предлагат мониторинга да отпадне изобщо, а други отиват в другата крайност. Значи, когато се иска изобщо разрешение за започване на проект, мони... трябва да започне и самият мониторинг. Но трябва да се формулира такъв текст, че да даде възможност и за коригиращи е, действия. Още 60 секунди, госпожо председател. Много бяха предложенията по отношение на правната сигурност. И, и за да се осигури тя доклад, аз като докладчик предлагам да се включи ясно определение за биологичното разнообразие. А защото нас до влизането в сила на новите права за ОВОз, смятаме, че е целесообразно да се гарантира а, процедурата да може да приключи съгласно а, действащото законодателство. За шистовия газ вече много трудно ще се постигне а, компромис. Трябва да действаме на принципа на превенцията, т.е. тези проекти трябва да влязат в приложение 1. На 25 юни ще имаме среща с докладчиците в Сянка, а и после на 4 юли в Страсбург. Ако сме се оговорили през юни, ще можем да а, гласуваме и да започнем тристранните преговори. Сега, разбира се, съм любопитен да чуя колегите. Благодаря, господин докладчик. Опитахте се да резюмирате 600 предложения за изменение, но смятам, че има достатъчно възможност да изясните нещата помежду си с докладчиците в Сянка. Сега започваме с Кристина Готиерес от НП. Благодаря. В групите Имаме съгласие по много аспекти и чух, че много от моите предложения са взети предвид. Благодаря. Много често внасяме изменения от името на няколко човека. Кое е най-важното тук? Нека първо да погледнем отрицателната страна. Директивата твърди, че се променя много малко. Всъщност промените са големи. Въвеждаме голяма доза бюрокрация и парализираме много инициативи. Ние обаче забравяме, че трябва да се следи за въздействието и в крайна сметка се стига до безкрайна бюрокрация. Аз мисля, че трябва да има упростяване, трябва да има ограничаване на текстовете, урязване. Ако погледнете стратегията ЕСА 2020, искаме да има упростяване. И се очудвам как може в една директива, свързана с упростяването, вие да правите точно обратното. Трябва стандартите да станат по кратки, по-збити. Тези стандарти, които имаме сега, нарушават единния пазар, правят ни по-малко конкурентни. Криста Клас има същото изменение като мен. Държавите членки трябва да разберат, че опростяването е едно много важно нещо, един от първите критерии – не винаги има нужда от оценка на въздействието. Например, ако става въпрос за проект за доставяне на храна. Ако сте един местен орган, знаете за какво става въпрос. Няма нужда да има проучвания върху водите, върху енергетиката и така нататък. Местните власти го знаят това. Сега има огромно бреме върху индустриите, които принципно са доста чисти по своя характер. Стандартизацията. Трябва да има определение на стандартизацията, за да се даде тласък на единния пазар. Трябва да се каже обаче, могат ли държавите членки да приложат този аспект или не. Ако отидете в една държава членка и кажете, да, може да стандартизирате, нека те да го направят, но не може да има налагане на едни и същи стандарти за всички. Да се каже всички ще карате Мерцедес, например. Ако погледнем биологията, да, тя е свързана с аспекти на безопасността. Има обаче много други видове е, отрасли, които са чисти, екологично чисти. Защо да ги стандартизираме? Мисля, че трябва да се прави оценка на въздействието в местен план, а не една огромна е, оценка, не да има една мащабна стратегия, която да е еднаква за всички. Значи, отново повтарям, урязване, намаляване, упростяване, много държави, членки, Великобритания, Германия имат е, разпоредби за предварителен скрининг най-вече за мащабни дейности, за да се види дали те са жизнеспособни или не. Често имаме оценка на въздействието върху околната среда в рамките на няколко хиляди страници, никой не я чете, тя отива в кошчето за буклук. Мога да дам за пример магистралите, които се предвиждат в южната част на Великобритания. Беше отхвърлена възможността за тези магистрали, защото се знаеше от самото начало, че те няма да отговорят на стандартите за предварителния скрининг. Имаше няколко хиляди страници оценка на въздействието. Би следвало да има някакво ограничение на броя на страниците, защото иначе просто злоупотребяваме. Огромни разходи за нищо. По отношение на културното наследство. Културното наследство винаги е било включвано в директиви за увоз. Има някои прекрасни места, които трябва да бъдат видяни в Германия, Франция, Великобритания, например – и там има такъв екологичен подход към места, които са част от културното наследство. Нека обаче да не вкарваме задължителни разпоредби. Може комисията да предвиди нещо като член 6 от директивата за местообитанията. Трябва да има някакъв вид насока за критериите за да бъдат и те по-разбираеми. И накрая, нещо, което трябва да се осъзнае. Единният орган. В страните, в които има такъв орган, независимо от той дали е международна, по-скоро регионална организация или не, вече има установена практика и нека да оставим нещата такива, каквито са. Защо да хармонизираме? Ако държавите имат организации и искат да я запазят, нека така да бъде. Трябва да има възможност за единен орган, но тя не трябва да е задължителна. Не трябва да има хармонизация. Аз говоря от своя собствен опит. Аз не съм против ОВОз, но ако вземем за пример един сеизмичен район или места около реките, то трябва да отбележим, че наводненията, например, трябва да са обект на сериозна оценка. Иначе правим какви ли не оценки на въздействието върху околната среда, например за язовирите. Наводненията оказват много сериозно въздействие върху бреговете и няма как да ги предвидим, но би следвало да се направи нещо за смягчаване на, на въздействието. А по отношение на сеизмичните райони, когато се строи, трябва да се правят специални изчисления и да се взимат специални мерки. Видяхте какво стана в Испания. А в Япония една сграда имаше, която уж трябваше да отговаря на всички изчисления, обаче в крайна сметка до какво се стигна. Значи по-малко бюрокрация, казвам, отново упростяване. Благодаря, госпожо Готиер, скрито на Арсенис. Благодаря, това законодателство е изключително важно и ние сега леко го променяме. Една от основните ни грижи следва да е свързана с независимостта на авторите на оценките на въздействието. Хората, които пишат тези оценки, трябва да са абсолютно безпристрастни. Те трябва да могат е, да установяват проблема и да намират начин за смягчаването му. Трябва да затворим всички празнини, които съществуват. По-често те не се използват, но в някои случаи са били използвани вратичките в законодателството, за да се изкара извън релси изпълнението на законодателството. Освен това, трябва да затворим и запълним всички празноти. Какво имам предвид? Ако говорим за петролната и газовата индустрия, прави се оценка по отношение на експлуатирането на находища, но няма оценка на въздействието във връзка с процеса на научна дейност. А много често той има сериозно въздействие, така че тук трябва да бъдем по-ясни за задължението да има оценка на въздействието. По отношение на опростяването и даването на достъп на обществеността и улесняването на достъпа до информация от страна на обществеността, следва да кажа, че би било добре да има единна, една веб страница във всички държави членки. Не живеем в миналия век, в 70-те, 80-те или 90-те години, когато всички четяха вестници. Сега живеем в ерата на пост-интернет и следва да се приспособим и да оповестяваме всичко, което правим във връзка с ОВС на една единствена веб страница. Много други теми бяха споменати от докладчика. Докладчик общо взето картографира всички проблемни области. Стана пределно ясно на всички за какво става въпрос. Нека още веднъж е, да го поздравя. Искам да благодаря на докладчиците от другите парламентарни групи за духа на сътрудничество. Благодаря и за дадената дума. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Белия от името на Зелените. Euh, благодаря, госпожо председател. Ще се придържам към най-важните пунктове, тъй като вече доста неща бяха казали. Аз също искам да благодаря на докладчика и на господин а, Салини за свършената работа. Както и желанието му да работи с всички тези а, точки с всички нас по тях и той а, искаше да намери компромиси, които да удовлетворяват всички. Също така той искаше да постигне напредък по запълване на празнините, които съществуват в настоящото законодателство. Така че това е целта на този преглед на текста. Много изменения са внесени. Докладчика ги спомена. Някои бяха конструктивни. На този етап искам да подчертая, че за съжаление някои изменения бяха внесени единствено с цел да намалят приложното поле на това законодателство. Не знам дали това е била целта им, но ако те ще бъдат приети, тогава това ще представлява липса на напредък спрямо това, което съществува към момента. Затова трябва да има ясна, изрична процедура, при която се отчитат всички екологични фактори и да се гарантира избор на компетентните власти, а именно да избират най-конкурентния проект и също така трябва да има правна сигурност, ако възникнат а, спорове по дадени разрешителни. Това трябва да е свързано с прозрачност. И както каза и самия докладчик, идеята тук бе да се Посрещна целите на Хоризонт 2020, като тези цели са свързани и с опазване на околната среда. Също така трябва да се занимаем с въпроса от потенциалната загуба на биомногообразие. Предвид настоящата екологична криза, пред която сме изправени, това си е риск и трябва да бъдем амбициозни в този текст. Ето за това някои от измененията, които бяха внесени, някои от компромисните изменения, са а, такива, които ние, зелените, бихме могли да подкрепим. Но а, имаме една граница, която не можем да пристъпваме, защото ако ще се отслабва текста, както е представен от комисията, това ще изпрати отрицателно послание, отрицателно смисъл на преговорите и е, това ще изпрати отрицателно послание към гражданите. Какво ще направи Европейския съюз? Какво ще направи економическата сфера, за да допринесе за зелената економика? Чухме много да се говори за зелена економика от началото на нашия мандат, но смятам, че бихме могли ако приемем всички изменения, да се стигне до отрицателни последици. Затова ние сме изпълнени с желание да работим с докладчика като единственото ни изискване е, е същината на законодателството и целите му да се запазят. И трябва да повторим това и в самата ни работа. Ние тук сме членове на парламентарната комисия по околна среда, а не индустрия. Затова екологичните изисквания трябва да се вложат в всички проекти, независимо дали те са економически, инфраструктурни и така нататък. Така че господин докладчик, ние ще ви е, окажем съответната подкрепа в работата ви и смятаме, че амбициите на парламента трябва да са възможно най-високи. Благодаря, благодаря и за изречението, че ние сме членове на Комисията по околна среда, но въпреки това можем да говорим и по други теми. Господин Стивенс. Благодаря, госпожо председател. Нека също да поздравя господин Занони за приобщаващия начин на работа с докладчиците в Сянка. Честно казано, аз бях изненадан да видя толкова много изменения, защото една от първите срещи, които проведохме през май, всички докладчици в Сянка сякаш подкрепяха насоката на работа, препоръчена от господин Занони. За това е удивително, че има повече от 500 изменения. Аз обаче се признавам за виновен, тъй като самия съм внесъл много изменения, както посочи и самия докладчик. Надявам се моите изменения да отразяват а, предложение за директива, а не регламент. Целта на моите изменения е да се постигне гъвкавост. Госпожо председател, това не е опит за отслабване на предложението на комисията, а по-скоро признание на факта, че в времена на економическа дисциплина не можем да налагаме бюрокрация и регулация на държавите членки. По-скоро трябва да им дадем гъвкавост. Затова аз съм абсолютно за строги контролни мерки половоз, но трябва да се поддържа известна доза на гъвкавост за държавите членки. Основният проблем е въвеждането на координирани овоз, нови задължителни процеси за скрининг, скопинг и използване на зависими експерти. Всичко това съм го отразил. В член 2 поддържам принципа за едното гише, но отново това трябва да е на доброволни начала трябва да си признаем, че има индивидуалност на системата на планиране във всяка държава членка. Що се отнася до процеса на скрининг, напълно съм съгласен с комисията, че ОВОз трябва да се изисква Единствено, когато има вероятност от значителни екологични въздействия. Трябва да избегнем сценарии, при които а, скрининга е прекомерно всеобхватен не бива да провеждаме овоз, за да проведем втори овоз след това. И а, тези 6 месеца за скрининга са диспропорционално дълги, според мен, а, за този предварителен етап от целия процес. Що се отнася до задължителния скопинг в член 5, моите изменения искат да отразят всички значими въздействия на предложените проекти, но не бива да искаме от строителите да ни представят информация за всякакви други альтернативи, за които те нямат експертни познания, нямат квалификация, което изглежда предлага комисията, че те трябва да ни дават цялата тази информация. Що се отнася до независимите експерти, това е важен аспект от новите предложения и съм съгласен, че трябва да намерим начини да гарантираме, че всички овоз се провеждат от лица, които са експерти, които знаят какво вършат. Затова искам да се въведе фразата qualified and technically competent, квалифицирани и технически компетентни, а не акредитирани експерти защото въвеждане на изискване на, за акредитация не непременно ще гарантира качеството на ОВОз. Също така осъзнавам, че дефиницията на процес на акредитация варира спрямо различните държави членки. И само по себе си е, това различие в дефинициите може да създаде затруднения. Извън тези основни проблеми, аз съм подала и други изменения, които се стремят е, да повишат публичното участие и също така а, повишаване на осведомеността, че а, негативните овоз а, се отразяват на цената на собствеността на имотите на, а, и това е в ущърп на собствениците на тези имоти. Според мен това не е отработено нито на национално, нито на европейско ниво в законодателството и си остава все пак сериозен проблем. А, това е проблем, който се озовава на моето бюро много често и който идва от собствения ми избирателен район. Що се отнася до компромисните изменения, аз съм особено разтревожен, госпожо председател, от деградирането на торфищата, основно заради строежа на вятърни електроцентрали в торфищата, като това довежда до освобождаване на въглероден двокис, който се съхранява милиони години в тези торфища. Така че това е във връзка с почвите също така. Аз от своето правителство разбирам, че много от държави членки разглеждат торфа не като почва, а като полезно изкопаемо, като минерал. Затова искам комисията да ни даде изяснения дали торфа е, попада в категорията почви или не и трябва изрично да се спомене. Дали е възможно да се вложи устно изменение към компромисно предложение? За това ви моля да ми дадете някакви насоки по този въпрос. Искам да благодаря отново на господин Занони и всички докладчици Сянка за тяхното сътрудничество и се надявам да получа подкрепа за своите изменения в тази комисия, за да може да постигнем един по-синхронизиращ режим, режим, който да защитава нашата безценна околна среда. Благодаря. Благодаря. С това приключиха изказванията на присъстващите докладчици в Сянка. и може четирима записали се за изказвания. Ако остане време, ще се изкаже и аз, но когато си поглеждам часовника, е, апелирам да се ограничаваме. Карл Хайнц Лоренц. С най-голямо удоволствие ще бъда кратък, защото много неща бяха казани вече. Господин Готиерес каза, колегата Готиерес каза, че ОВОз трябва да стане по-проста, трябва да има по-малко бюрокрация и трябва да има допълнителна полза. Нека да припомня нещо – Комисията проведе консултация с 1400 съобщения, от които повече от половината са от моята страна. И не мога да разбера защо точно моята страна възразява. Излиза от така обратната връзка с нея, че в Германия били най-големите проблеми с транспонирането. Сега от тук се питам дали ако уеднаквим всичко на европейско ниво, няма да породим още по-голям проблем. Не, че вярвам, че най-големите проблеми са в Германия, но съм загрижен, че ова, овоз, което е някаква не бива да става някаква матрица, която да се прилага тук и там повсеместно. Смятам, че е необходимо да се остави малко гъвкавост, без разбира се да се отказваме от общите си цели. Изключително скептичен съм по отношение на експертите. В Германия има много специализирани съоръжения. Промишлени, химически, петролни и прочие, и прочие но за специализираното химическо съоръжение винаги ли можем да намерим съответния специализиран експерт? Съмнявам се дълбоко. Мисля, че с, университетите, с институтите много по-добре може да се работи и да се постигат много по-добри резултати за ОВОС. Така че тази унификация насякъде да има експерти, мен ме изпълва със съмнение. Имам проблем и с така наречената альтернативна Овоз. Значи, ако искам да строя централа на въглища, не смятам, че трябва да представя и овоз по отношение на това какво ще да стане, ако бях построил е, вятърна централа. Ако някой каже, да, според нас альтернативата е тук да има вятърна енергия, да има ветропарк, да, добре, нека си направи увоз. Но мен да ме задължавате да представям винаги альтернатива, не приемам. Благодаря. Благодаря. Сега Франсуаз Гростет. Благодаря, госпожо председател. А налага се да заявя, че моите предложения може би са доста категорични, само че аз проявявам сериозен интерес и се притеснявам относно това предложение на комисията. Имаме директива от 2009 година, която дори не е транспонирана както трябва във всички държави членки и сега отново се появява нов текст. Как смятате, че ще приемат хората нещо подобно? Директивите следва да се транспонират както трябва преди да започва преработката им. Комисията иска да създаде един по-лекотен, по-ясен, по-упростен текст. За съжаление, обаче, май не е успяла. Предложението е дълго, подробно и ще струва много пари неговото изпълнение. Нека да дам един пример. Ако погледнем текста внимателно, ще видим, че ако го приложим на практика, цената на овоз ще се увеличи с между 40 и 60%. Трябва ли да има такова инвестиране в Европейския съюз? Освен това, по отношение на скрининга, вече говорихме за него може да се запитаме каква е ползата от него. Трябва да се направи оценка, за да се разбере дали си заслужава да се прави оценка на въздействието. И ако погледнем приложението, ще се шокираме. По отношение на сроковете. Някои хора вече говореха за тях. Тук се говори за разумни срокове. Какво означава разумни? не се определят очакванията. Така че имаме нужда от ясно очертани срокове за всяка стъпка от процеса, за да няма забавяне по отношение на инвестициите. Не искаме да има допълнителни разходи. Става въпрос за инсталации, за проекти, за оборудване. Трябва да сме пределно и ясни трябва да знам какви са сроковете на всеки етап от процеса. Биоразнообразието. Флората, фауната, ами има различни територии. Имаме отвъд морските територии на Франция и не знаем даже какво е биоразнообразието там. Не знаем дори кои са видовете, които съществуват там. Едва ли познаваме всички видове. Вие блокирате всички видове проекти, това няма как да се случи. И накрая черешката на тортата. Ако не е имало предварителен проект, то не може да се определи какво ще е въздействието върху околната среда. Е, не ми се вярва. В член 3 се казва, че трябва да се спазват новите изисквания преди да е приключила още е, оценката. Госпожо председател, не приемам. Става въпрос за европейската бюрокрация в най-лошата и форма. Нашите граждани няма да приемат такова ограничение в ежедневния си живот. Да, трябва да има оценка на въздействието, но гражданите следва да имат възможност да правят инвестиции и не само гражданите. Местните власти, а местните власти са тези, които ще пострадат от тази бюрокрация. Благодаря, Карл Шлитер. Искам да кажа следното. Госпожо Гростет, какво ще кажете, ако се окаже, че там където се строи, се оказва, че има уникален биологичен вид, който може да се използва като лечение за рак. И ние убиваме този вид, защото не сме направили оценка на въздействието в началото. Нека да не забравяме, че много от съвременните лекарства против рак идват от диворастящи видове. И ако не проучим какво се намира на това място преди да ги разрушим, можем да загубим нещо много ценно. Много от нещата вече бяха казани, така че аз ще спомена част от нашите зелени изменения. Не смятам, че е разумно въобще да не се прави оценка на въздействието, когато има военни инвестиции. Военни инвестиции те най-често са приоритетни, само че ако дори не знаем какво разрушаваме, ако не знаем какви са альтернативните е, решения, значи просто разрушаваме ценности само заради интересите на военните. Освен това, е, базовите стойности, когато говорихме за хидравличното разбиване, искахме да знаем какви са базовите е, стойности за, за тежките метали, например. Е, и тук искаме да има е, същата оценка, защото ако ще се плащат някакви обещетения, трябва да се знае какви са били базовите стойности. И накрая трябва да се отчет четат альтернативните сценарии. Всъщност и днес по законодателство има задължение да се прави оценка на така наречената нулева альтернатива. Има много примери от моята страна и от други страни, където благодарение на това, че са определени альтернативни маршрути за железопътни отсечки, например, или за шосета, се е минимализирала а, щетата върху околната среда. Така че ние трябва да отчитаме и економиката и околната среда. Защо да хвърляме пари на вятъра чрез разрушаване на ценности, които после с пари на да накоплатеца трябва да се възстановяват. Благодаря. Благодаря и последен Холгер Крамер. Благодаря, госпожо председател. Аз обещавам да бъда съвсем кратък, защото споделя много от е, нещата казани от госпожа Гростец и Карл Хайнц Флоренц. Припомням, че имаме действащи изисквания за ОВОз, които се прилагат в някои държави членки доста успешно. Аз съм от същата държава като Карл Хайнц Флоренц. Опитваме се да прилагаме действащите разпоредби за ОВЕС и то, ОВОС и то възможно най-добре което само доказва колко много проблеми възникват, когато се стараеш, стараем да бъдем прецизни в прилагането. Не знам дали не е по-разумно да работим по подобряването на приложението на действащото законодателство. Това, което ни предлага комисията е ненавременно. Европейският съюз се намира в ситуация на огромни економически трудности. Просто моментът не е подходящ не е подходящо в момента да се правят предложения, които представляват вмешателство в националното специализирано и а, процесуално право. Какво значи ОВОС? Прави се оценка за въздействието на проект, който предстои да се реализира. А по реализацията на проекта също а, влизат в сила а, законодателни норми за опазване на птиците, за флората, фауната и прочие и прочие. Тъй, че ОВОз не бива да включва предварително това, което след това се предвижда по разрешителната процедура. Не мога да разбера каква е точно целта на комисията. Госпожа Гростет добре го каза но защо трябва компетентният орган да посочва альтернативен а, проект? Тук беше даден пример с а, електроцентрала. Поред това предложение, значи отивам аз с един проект, обаче компетентният орган ми казва, не, няма да строиш това, ще строиш друго, което ние сме ти определили. Извинявайте, но това е страхотно вмешателство в а, работата на предприемачеството. Основният сценарий, нулева, нулевият сценарий, който още не беше споменат, е, че а, изпълнителя на проекта трябва да покаже какво би станало, ако не се извърши ако не се осъществи този проект. Е, извиняйте, но по-голяма перверзия не мога да си представя. Смятам, че това, което комисията предлага, е всичко друго, но не и качествено опазване на околната среда. Трябва много да внимаваме, да не изпаднем в ситуацията, в която хем искаме по-малко бюрокрация, хем искаме да усложним овоз. Овоз, която на нас ни е нужна, трябва да от... запазва сегашното статукво. Едва ли има по същество аргументи, които да са в полза на промяната на сега действащите условия от страна на комисията. Благодаря. Ja, vielen Dank. Also ich kann meine... Благодаря. И аз съвсем накратко да кажа две думи а, недоволството беше изред, изразено. Карл Хайнц Лоренц, Холгер Крамер а, възразиха от немска гледна точка, госпожа Гростет от френска. Вижте колко е просто. Хем искаме да а, намаляваме бюрокрацията, хем искаме да уреждаме и регулираме всичко до най-малкия детайл. Как искаме да стимулираме а, проекти, не само инфраструктура, не само влакове, пътища трябва да се строят, трябва да се строят и нови електропроводи. Как да дадем възможност всичко това да бъде построено, след като искаме да наложим такъв начин на провеждане на овоз? У нас в Германия ми прави впечатление, че всички тези регламенти и директиви се използват за да се предотврати или да се спре нещо. Значи, ако не стане по директивата за опазване на птиците, се взима друга директива само и само да се попречи на строежа на даден път, да кажем. Аз живея в такава една местност, където непрекъснато се е, носят от 9 кладенеца вода, за да се предотврати е, строителството на един мост. И сега комисията иска отгоре на всичкото самия предприемач да каже какво би станало, ако не си построи моста, какви ще бъдат последствията за околната среда. Това, което ни е нужно наистина е по-малко бюрокрация, ясна процедура и съкратени срокове. Трябва да се вземат решения, а не да се пречи на вземането на решения. Аз идвам от селското стопанство и особено ме боли сърцето, като гледам как се използва селско е, стопанска земя, как се запечатва със строителство земя, която е плодородна която е ценна. Тук се говори за торфищата, но аз имам предвид и обработваемата земя, която е допълнителен аспект. Искрено се надявам, че комисията ще стигне до разумен консенсус. И сега накрая да дам думата на господин Кремлис от комисията. Thank you, madam. Благодаря, госпожо председател. Нека накратко да ви припомня каква е целта на нашето предложение. Целта е двойствена. На първо място да се подобри качеството на процеса на ОВОз и на второ място да се синхронизира, да се е, оптимизира процеса на ОВОз. Като и двете цели са свързани с е, понижаване на административната тежест, на разходите, като и двата елемента са обсъдени в оценката на въздействието, която е направена от комисията. И знаете, че Европейския парламент е разгледал тази оценка от наша страна и е потвърдил констатациите в тази оценка на въздействието, съществена от комисията. Светлината на тези две цели, които са ключови в нашето предложение, те съдържат елементи, които трябва да съществуват заедно, те се допълват взаимно и са ключови в този контекст на подобряване, оптимизиране на директивата. Именно в тази светлина ние изцяло разгледахме предложените изменения. Групирали сме ги в две категории и следователно моите коментари ще а, са свързани с категориите, трите категории, които сме идентифицирали. Първа категория а, са тези изменения, които укрепват, засилват и са в подкрепа на целите на предложението. Затова ние имаме априори положително становище по тези изменения. Те са свързани с подобряване качеството на доклада от ОВОС, изясняване в съображенията, що се отнася до обосновката на някои преразгледани разпоредби на предложението. Втората категория е свързана с предложени изменения, които са в синхрон с целите на предложението, но а, трябва да се направи допълнителна дискусия по тях, за да се доизяснят някои елементи от тези предложени изменения. В този смисъл искам да дам един пример. А, който даде и господин Занони, а именно разрушителните дейности, които могат да са част от проект и следователно трябва да бъдат оценени заедно с проекта в зависимост от неговата категория. Но също така могат да са си и самостоятелен проект тези а, разрушителни работи. Да кажем, когато трябва да се а, бутне а, един панелен блок, а, съветски тип, и там искаш да разработиш някаква зелена инфраструктура, обаче това се намира в центъра на градска зона. Това е нещо, което, както спомена господин Занони, да подлежи поне на скрининг по силата на директивата за ОВОз. От друга страна, ние можем да споделим целите на няколко изменения за ограничаване на приложното поле на изключенията. Това са изменения в диапазона 300, 330 и 160. Изменение 189 именно имам предвид, където се има предвид стандартизация която може да е добре дошла там, където е необходимо. Що се отнася до акредитацията на експертите, ние осъзнаваме, че думата акредитация не е единодушно приемлива. Можем да преживеем формулировка като експерти с достатъчна квалификация, технически познания и независимост. Тоест, цялата работа е да имаме независима експертиза, която да е в допълнение към експертизата на а, самия строителен предприемач. Трябва компетентният орган да разполага със същото ниво на експертни познания и експертни ресурси, за да може да съответства на нивото на експертиза на самия предприемач от двете страни, компетент, е, компетентен орган предприемач, трябва да има еднакво ниво на експертност. Затова съм сигурен, че бихме могли да намерим правилната формулировка, така че да отговаря на целите, е, към които са насочени всички изменения според мен които се, се отнасят до този елемент. Следващата категория са изменения, които излизат отвъд предложението на комисията. Те са свързани или с разпоредби, които не са покрити от предложението на комисията, или от друга страна стесняват предложението на комисията. И разбира се, тези са трудната категория изменения за, за приемане. Първото, е, свързано с е, бедствия, аварии, с биоразнообразие и така нататък. Това са ключови категории. Когато говорим за а, флора и фауна, ние а, имаме предвид директивата за местообитанията. Биоразнообразието е нещо по-широко. В Франция, например, се прави оценка на биоразнообразието. Тоест, вече съществува законодателство във Франция. Госпожа Гросете може да ни каже какви са тези разпоредби, които се осъществяват по френското законодателство за оценка на биоразнообразието. Господин Занони също така спомена сложността да се определи въздействието на един проект, който, което може да доведе до изменения в климата. Климата нямаме предвид само местния, локалния климат, защото проекта има, може да има въздействие не само върху климата на местно равнище, но и върху световния климат, защото климата той не е нещо локално, той е взаимосвързан по целия свят. Затова ние смятаме, че скопинга е изключително важен. Ще помогне на предприемача да оцени какво наистина се изисква, е, по отношение на въздействието върху климата, върху биоразнообразието е, и някой път е, самия доклад по ВОЗ може да е много малък, защото обхвата на проекта е малък. Затова скопинга може да е и в полза на самия предприемач, за да си упрости той работата, да избегне допълнителна работа и също да избегне ефекта на пинг-понга между компетентния орган и предприемача да си искат информация на по-късни етапи, напред-назад, което може да отложи, да забави е, процеса като цяло. По въпроса за едното гише, нека да направя един на по-общ коментар, който е свързан до известна степен и с скопинга. Регламента 10 е, е, е ТЕНТИ, това е регламента за трансевропейската мрежа и има а, общи интереси предвижда задължителен скопинг, задължителен, задължително едно гише и задължителен компетентен орган. Т.е. това вече са елементи, част от европейското законодателство, включително достиженията на екологичното право в Европа. Т.е. това вече е част от правния ред на а, държавите членки. Това е и в синхрон с Европа 2020, защото когато целта на комисията е при предлагане на този регламент да се ускори ОВОз по един координиран начин за проекти, които са от общ интерес и които ще доведат до растеж и до създаване на работни места. Също нека да ви кажа, че в Германия, например, Австрия и Полша, за да спомена просто три примера, има задължителни съвместни процедури. Тоест, едното гише вече е част от правния ред на някои държави членки, които са отишли отвъд изискванията на директивата. Вече споменах скопинга. Това е много полезен инструмент. Според нас той трябва да остане задължителен. Ако той е доброволен, той ще стане алакарт, просто само по избори, а всъщност той е много полезен за самия предприемач и ще изясни всички от тези въпроси по екологичната информация, която трябва да се събира не само по простите, но и по по-сложните въпроси, като климатични изменения, биологично разнообразие. Но също така сколпинга ще идентифицира процеса, който трябва да се следва. Нашето предложение е не е само да има задължителен задължителна координирана или съвместна процедура, а също така предвижда възможността за създаване на, или на координирана, или на съвместна процедура. Например, съвместна процедура за ОВОз и за директивата а, за местообитанията и от друга страна координирана процедура с други директиви, ОВОз с други директиви а, според случая. Разумните альтернативи са важни. За съжаление, господин Флоренс напусна. Ние правим препратка към разумните альтернативи, които са специфични, конкретни за предложения проект. Тоест, разглеждането на альтернативите няма да доведат до това на, на предприемача да му кажат, че трябва да си смени типа на инвестицията и вместо топлоцентрала да строи вятърна централа. Нашето предложение не покрива а, въпроса за шистовия газ и въпросите свързани с хоризонталния фракинг, но сме готови да включим това в анекс 1, в зависимост от използваните технологии и допълнителните работи, които трябва да се извършат, за да се дефинира приложното поле, което да се включи, но в тази връзка искам да кажа, че ние сме отворени за тези предложения, ако двамата са законодатели са съгласни. Сега на следващо място въпросът дали е, торфа е почва. Да, торфа е органична почва. Го благодаря на комисията. Всъщност времето ни се изчерпва. Погледва, поглеждам към докладчика. Ако непременно иска да каже нещо, нека да го каже, но преводачите нямат повече време. Да, ще бъда съвсем кратък. Искам да благодаря на преводачите за това, че остават извън предвиденото време. Много внимателно слушах казаното от всички. Искам да благодаря най-вече на докладчиците в Сянка и на комисията. Успокоявам се, като ви слушам. Някои колеги обаче малко ме удивиха Е, мисля, че промените, които предвиждаме, са важни и ние заедно заставаме за тях. Имаме нужда от сигурност, от е, пределни стойности, от насоки, от яснота. Като казвам насоки, имам предвид насоки, които да се прилагат е, на практика лесно от държавите членки. И ако вземем предвид природните бедствия, които се случиха в Италия, беше генериран огромен отпадък, който замърси подпочвените води. Хора загинаха, защото магистралите не бяха построени както трябва, сгради се срутиха и какво ли още не се случи. Много често, когато не се прави необходимата оценка, се губи най-ценното човешкия живот. Губят се и средства. И откъде се покриват економическите загуби от економическите е, и общоевропейските фондове. Ако се строят е, диги, е, канали, по-добре сега да сме сигурни, че строежа ще е стабилен, вместо по-късно да си скубем косите, когато се случи най-лошото. Така че по-добре да обясним нещата, да работим предпазливо, за да се избегнат проблемите. Що се отнася до подробностите по доклада, ние ще ги обсъдим допълнително на срещата на докладчиците в Сенка, защото целта е в крайна сметка да установим точни стандарти и да имаме споразумение. Благодаря на всички участници, благодаря и на преводачите, които ни помогнаха да заседаваме до късно. Утре в 9 започваме с координаторите, а заседанието продължава в 10 часа. Приятна вечер!